започнем работа на комисията. Ще започнем веднага с гласуването. Искам да попитам дали всички си носите картите за гласуване. Bene, punto 11 all'ordine del giorno. 11 точка от дневния ред е – установяване на Хоризонт 2020, рамкова програма за научни изследвания и иновации. Госпожа Сандра Калиенте е докладчика по становище. Сандра, искате ли думата? Съвсем накратко. Искам само да благодаря на всички колеги, които допринесоха за изготвянето на становището. Мисля, че то се получи добре, балансирано е. Получихме повече от 100 предложения за изменения, можем да преминем към гласуването. Благодаря. Много добре. Благодаря, Сандра. Моля да поставите картите си за гласуване в машините. Гласуваме 15 член. Но c'ha Но No, no un con not del, du vote. Окей, okay. votato tutti, chiuso. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Шестнайсто изменение. Моля гласувайте all the announcements are in Hmm? No. ma è possibile. Eh, eh no. Eh, il vicepresidente Papastankos chiede se siete d'accordo. Господин Папастанкус пита дали имате нещо против да гласуваме анблок. Можем да гласуваме предложенията на докладчика. Има ли такива, които желаят да се гласува по-отделно? В нашия случай ние имаме някои отрицателни индикации за гласуването, но можем да гласуваме блок до 26-то. Не, едно по едно трябва да стане гласуването. Господин председателю, господин Силвестрис има думата. НЕП гласува в подкрепа на всичко. Ако някои от останалите политически групи а, искат да гласуват против някои от измененията, нека да гласуваме първо за тези, които имат а, такива минуси в списъците с гласуване на останалите политически групи. Добре. Свършихме с гласуването по изменение 15. Кой е за 16 изменение? Против? Приема се. Трето изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19 изменение и 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 Гърлин, кой е за, против, въздържали се, приема се. 25 и 24 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет второ за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против,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 въздържали се, приема се. 45 за, против, електронна проверка по изменение 45. то Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против,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 Всъщност не. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против. Електронна проверка. Съображение 11 на Секерски, изменение 6. Прекратете гласуването. Приема се. Седмо изменение за, против. Въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девет за, против. Приема се. Десето за, против. Приема се второ за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 11 изменение. Електронна проверка по 11 изменение. Всички гласуваха ли? Отхвърля се. Вие имахте право. 12-то изменение. Брита има думата. Не. Кой е за 12-то изменение? Против. Въздържали се. Приема се. 13-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А сега окончателното гласуване по становището електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Благодаря. Приема се. Поздравления за Сандра Калиете. А сега преминаваме към 12-та точка. Специфична програма за изпълнение на Хоризонт 2020 година. Сандра Кълниете. Ако нямате коментари, нека да преминем направо към гласуването. Осмо изменение. За, против, Нека да направим проверка. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Изменение 9 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 9, моля гласувайте. Аперта? Вай. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се.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 18 и 19 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. А сега. 22 за, против. Нека да направим проверка. Гласуваме по 22. Край на гласуването. Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, нека да направим проверка. Изменение 20. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 21. Моля, Гласувайте за, напротив. Добре, нека да направим още една електронна проверка. Изменение 21 на госпожа Гърлинг. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете, отхвърля се. Двадесет и четири на гърлинг за. Против. Приема се. 25. 25 изменение за. Против. Отхвърля се, струва ми се, 26 за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 Пето за, против, въздържали се, отхвърля се, струва ми се. Да, да, да. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, Приема се сега по проекто становището като цяло с измененията. Моля, гласувайте. Votazione aperta. Votazione chiusa. Край на гласуването. Благодаря много. Приема се. Поздравление за Сандра Кълниете. Пункт 13. Нотиция импорт... И така, преминаваме към точка 13. Системи за качество, приложими за селско-стопанските продукти. Ирак Гарсия Перес, резултати от тристранната среща. Става дума за следващата точка е свързана с пазарните стандарти, тъй като става дума за доклади от един и същи докладчик. Ще помолим оратора да представи заедно тези два текста. На 21 юни беше осъщена срещата. Специалната комисия по селското стопанство е, на 25 юни, е, юни прие консолидирана версия, която ви е раздадена в пленарна зала. През септември ще бъде представена тази система за качество, но се обръщам към докладчика с молба да ни представи тези два доклада. Ще бъда кратка. Мисля, че преговаряме по тези въпроси на тристранна основа по въпроса на качеството от цяла година. И през настоящата година ролята на парламента беше включена по силата на Лисабонския договор. Съветът и комисията трябва да отчетат факта, че парламентът играе растяща роля и че трябва да се вземе преди позицията на парламентарната комисия. Мисля, че можем да изкажем удовлетворение по извършената работа и резултатите. Един от основните въпроси, които бяха подложени на обсъждане – контрола на обемите от организациите на производители. Този въпрос обаче не беше включен в окончателния текст. Има декларация от съвета, в който има препратка по тази тема и се подчертава ролята на организациите на производители. Съвета излага своята позиция и смята, че в рамките на реформата на ОСП ще трябва да се отчете и този аспект. Така че има политическа декларация от страна на съвета и въпреки, че не точно това искахме по принцип, все пак има някаква препратка по темата. Що се отнася до останалите въпроси, мисля, че се обединих солидиран текст, включващ различните аспекти, процедурите, упростяването на системите за качество, засилването на ролята на обединенията на производители, все важни според нас въпроси. Също така продуктите от планинските райони, парламента наведнъж е привличал вниманието по този въпрос, за преките продажби също така. Се обърнахме към комисията с молба да се осъществи проучване, което да ни бъде предоставено. Проучване по тази тема. Както и за продукцията от островни райони. Е, що се отнася до е, традиционните специалитети, мисля, че е, колегите от Великобритания ще бъдат удовлетворени, защото укрепихме постигнатия в комисията компромис. Запазено е статуквото и ситуацията е, е запазена така, както желая това Европейския парламент. Благодаря на комисията е, за подкрепата по техническите аспекти. Благодаря и на всички е, от различните политически групи, които ми помогнаха. взимали сме решения чрез компромис благодаря много на колегите. Благодаря, разбира се, и секретарията на комисията за неговата подкрепа. Така че е, тази е, помощ доведе до успех на е, тази дългосрочна задача. Мисля, че всички действахме с чувство за отговорност и през септември ще можем да доведем до успешен край е, това досие. Председателят, благодаря много на докладчика, е, когато поздравявам. Да, не постигнахме 100%, но все пак 90% от това, което искахме. Подчертавам също така, че това, което не успяхме да а, е, получим, е, благодарение на поети от съвета ангажимент, ще продължим е, битката. Както е, казахте, има промяна внесена текста. Сравнихме предложението на комисията. В вашите папки и окончателният текст на политическото споразумение, но няма много прилики. И а, е, това се дължи на работата на парламента, на докладчика. А, е, отново давам думата на докладчика. Пропуснах нещо, господин председател. А, е, за сведение, през септември в пленарна зала ще гласуваме само доклада за режима на за качество, защото стандартите остават открити. Тази тема няма да бъде включена нито в дебата, нито в гласуването през септември. Председателя, да, благодаря за това уточнение. Благодаря. Не зная дали трябваше да се да изразя гнева си тази сутрин, но вече имаше такива прояви. Искам да поздравя докладчика за работата по това трудно досие. Работата не беше лесна. Тя работеше много добре с представителите на различните политически групи. Искам да благодаря на нея, на нейният екип, на секретарията за работата по това трудно досие. Разбира се, ние не постигнахме на 100% всичко, което желаяхме, но трябва да сме много реалистични но настроени, но да твърдим, че сме накарали а, съвета да промени а, изцяло мнението си. Ние постигнахме някои неща за производителите, но не постигнахме цяло целите, които сме бяхме поставили. Има някои положителни аспекти, свързани с местното земеделие, с продуктите от планинските райони, но има области, където не сме постигнали нищо. Боя се, че в бъдеще политическите ни заявления ще се окажат безмислени все пак политиката е изкуство на възможното, трябва да се съобразяваме с реалностите и не бива да се заблуждаваме. Има забележителен член за земеделието в Европа и че, както казахте сам, господин председателю, това би трябвало да бъде проява на съвместното вземане на решение, но аз не съм съвсем убеден, че е толкова успешно. Това е прецедент а, за това колко бързо се отказваме от някои неща. Моята група не приема и цяло постигнатия компромис и си запазваме правото да направим предложения за нови изменения. Благодаря. Да, съгласен съм с вас. но мисля, че и Херберт Дорфман ще се върне на този въпрос. Що се отнася до продуктите от планинските райони, трябва да се оттеглят тези, които узурпират наименованието, защитено наименование за происход. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и за това, което е извършила и смятам наистина, че много добре се сътрудничихме, работихме през изтеклите месеци и добре а, защитихме позицията на парламента. Така че постигнахме положителен резултат. А, но по време на нашата работа позицията на зелените като че ли не беше такава, каквато сега чувам. И наистина, що се отнася до програмите за продукция, мисля, че е много малка крачката, която сме направили напред. А в доклада на колегата Мишел Дантен, мисля, че с този доклад ще можем да постигнем по-добър напредък. А, програмирането е много полезно за производителите и това е аргумент, който недостатъчно е отчетен. Моята политическа група е, е съгласна и е, приветства получените резултати. Ребет Шмидт. Не мога да отмина това без мълча... в мълчание, защото моята група е последователна в своите мнения. Ние не сме съгласни с становището на мнозинството и това не е нещо ново. Благодаря. Сега Брита има думата. След това генералният директор от Европейската комисия. Искам да благодаря на докладчика за много добрата и работа. Задачата и не винаги беше толкова лесна. Имаше случаи, когато нещата бяха на ръба, за нея беше трудно и трябваше да се прояви огромно търпение, за да се постигне напредък. Надявам се, че ще можем да й окажем подкрепа в гласуването. Стандартите за маркетинг трябва да бъдат предоговорени в рамките на реформата на ОСП и това е само част от работата в това отношение. Благодаря. Благодаря на Брита. Сега е Янес от името на комисията. Благодаря. Комисията приветства компромис договорен на 20 юни в рамките на тристранната среща, потвърден на 25 юни. И искам да благодаря на докладчика за забележителната роля, която тя игра по време на преговорите, както и за конструктивния подход на докладчиците в сянка по време на преговорите с съвета. Бих искал също да подчертая усърдния труд, положен от сътрудниците и секретарията на комисията Агри. Това, с което разполагаме, е нещо балансирано, това е един удовлетворителен компромис и можем да кажем, че бъдещия регламент за качествените системи ще укрепи и упрости политиката за качество в Европейския съюз. Няколко от бележките на комисията Агри беше отчетена особено изясняване на правилата за контрол, използването на логото ЗНП и ЗГУ, също ролята на организациите на потребителите беше подчертана. Охващат се и непреработените продукти. Ще бъде създадена опростена процедура за наименованията, които са регистрирани без резерви които могат да се възприемат като ХЕС, ХЕТСХ наименование без резерви. И на последно място искам да подчертая споразумението, свързано с привеждането в съответствие на пакета за качество с разпоредбите на договор от Лисабон. Тази рамка за качеството ще допринесе в по-голяма степен за отчитане на многообразието на продукти и на потребители в Европейския съюз. Комисията приема това политическо съгласие и се надявам, че съветът и парламентът скоро ще приемат този текст. Благодаря, господин Плева. Сега докладчикът Ираше Перес има думата. Искам само да повторя своята благодарност, да изразя уважение към позицията на всяка от политическите групи. Надявам се през месец септември, че ще можем да постигнем решения по тази тема. Благодаря, Араче. Преминаваме сега към 15-та точка от дневния ред. Тук също имаме добри новини. Става дума за регламента на съвета за режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите. Хербен Дорфман е докладчик. На 14 юли миналата седмица се проведе тристранна среща в Страсбург. Тази среща мина гладко и доведе до съгласие да бъдат възприяти почти всички изменения, които се предлагат от парламентарната комисия по селско стопанство. Херберт Дорфман има думата. Ähm, ist ja der erste Bericht des Благодаря. Това е първи доклад от е, пакета за реформата на ОСП и тук става дума за промяна по националните портфели за лозарите във връзка с общата организация на пазара. Като докладчик работил по този доклад през последните месеци, заедно с докладчиците в Сянка и сътрудниците и секретарията, искам да изразя благодарности от името на всички. Що се отнася до позицията на комисията, смятаме, че има нужда от няколко изменения. Първо, по отношение на националните портфейли за прехвърлянето на преки плащания. Първия стълб ще се раздели в рамките на две години и комисията и държавите членки взеха едно временно решение да започна с една година и след това през 2014 година се обмисля възможността да се въведат последно останалите елементи от реформата по първия стълб. Проведохме триалог със съвета и комисията и в общи линии всички изменения, почти всички изменения, които подадохме тук в парламента, бяха прияти от съвета и комисията с много малки промени, които имат за цел да подобрят правното качество на текста, иначе като цяло по същество нещата отговарят на нашите решения тук в комисията с едно из... изключение. Става дума за едно изменение, подадено от госпожа Люлинг. което се казва, че средствата по националните портфели не се е, разглеждат като част от следствата за сближаване за държавите членки. комисията е, обясни, че това няма да е така, защото когато се разпределят средствата между държавите членки, трябва първо да се вземе специално решение за това от страна на държавите членки. Подкрепата за схемата за единни плащания идва от националната част от бюджета. След това разделянето отива, е, разделенето се извършва в рамките на държавата членка, така че Просто няма как тези средства да се а, разглеждат като средства от а, бюджета за сближаване. Комисията разясни това и по тази причина това изменение просто остава излишно, тъй като няма как тези средства да идват от сумите за сближаване. Надявам се, че през есента, когато ще стигнем до гласуването, ще успеем да приемем този доклад на първо четене в парламента. Благодаря, Херберт. Да, действително много важен трилог. Още един, заедно с предишния. Това вече прави два трилога, които са протекли доста добре. Нямаме представители на комисията тук и няма колеги желащи да се изкажат, така че с това приключихме работата по точка 15. Остават ни около 40 минути преди следващата точка, така че не отивайте твърде далече. В 11 часа министъра на замеделието на Кипър Софоклис Елетрари ще дойде тук за разговор с нас.

Iniziamo. Колеги, нека да възобновим нашата работа, като горещо е, приветстваме новия председател на съвета, господин Софоклис Алетрарик, министър на земеделието, който ще ни е, представи програмата на кипърското председателство председателство, което е в един възлов момент на селското стопанство, реформиране на ОСП и се определя позицията с оглед на преговорите с съвета. Представенето на измененията на срокът е 13 юли. и До този момент над 1100 са внесените изменения. Така че смятам, че трябва да работим в тясно сътрудничество, да обменяме информация и по-добре да разберем какви са, каква е позицията на съвета и на нашата комисия. Драги Софоклис, знам, че има и други много важни а, теми, а, които ти ще ни представиш. Но а, нека да кажа, че миналата седмица започнахме нашето сътрудничество с Кипърското председателство на 4 юли. Приключихме тристранната среща по а, режима за единно плащане и подпомагане на лозарите и а, е, с най-голямо удоволствие ти давам думата, а, е, като те приветствам от името на комисията, с добре дошъл и пожелавам големи успехи за кипърското председателство. Благодаря, господин председател. Господа, дами депутати, с е, голяма голямо удоволствие ще ви представя приоритетите на съвета в сферата на селското стопанство за следващите 6 месеца. Кипърското председателство се надява е, на едно продуктивно сътрудничество между двете институции и в този положителен дух, е, в който протече предишното председателство, датското. Господин председател, от октомври миналата година обсъждането на предложенията на комисията, свързани с реформата на ОСП и на комисаря Чолуш, е основна точка на дискусия е, това са въпроси изключително важни за парламента и за съвета. Ние наистина трябва да откликнем на предизвикателството, което представлява реформирането на общата селско-стопанска политика, така че да отговорим, да включим приоритетите, да отговорим на очакванията на производителите и на гражданите. Дискусията напредна е, що се отнася до определенето на по съответните позиции е, за пакета от мерки за реформиране на ОСП и в съвета направихме една значителна крачка напред е, чрез доклада за напредъка, представен от датското председателство в средата на юни. В парламента също напреднахте чрез представяне на проектодокладите на няколко депутати Лавия, Дантен, Капула Сантош и с голям интерес следим напредъка на работата във вашата комисия. Надяваме се да бъде прият в течението на тази година един отличен доклад. Що се отнася до съвета, кипърското председателство вече е изготвил а, график. А що се отнася до а, доклада за напредъка на датското председателство, ние ще продължим в тази насока и се надяваме да бъдат доизяснени позициите на съвета по все още висящите въпроси. Е, наистина извършената работа е високо качество, но все още има какво да се направи. На ниво министри Идната седмица ще се проведе съвет, е, който ще проведе първата политическа дискусия за развитие на селските райони и общата организация на пазарите. Надяваме се също така да се проведат допълнителни дискусии за следващите заседания на съвета. Целта ни, разбира се, през ноемврийския съвет да се стигне до сближаване на позициите. на съвета по четирите проекто регламента това, което е, ще улесни е, дискусията по многогодишната финансова рамка, въпроси, които ще бъдат дискутирани от държавните ръководители. Надяваме се също така Европейският парламент през е, заседанието сесията през декември ще отбележи значителен успех на всички тези равнища. Господин председател, дами и господа, нашето сътрудничество с вашата комисия наистина е, е на прав път и що се отнася до помощите за земеделските стопани, на 4 юли в Стразур постигнахме успех на четвъртия ден от нашето председателство. А сега очакваме парламента, пленарно заседание на първо четене да приеме своята позиция през септември от 4 до 10. Що се отнася до споразумението за преките плащания, на пленарно заседание се прие на първо четене е, по време на сесията от миналата седмица тази позиция. Благодарение на нашето отлично сътрудничество, тези два е, регламента, помощите е, за лозарите и режима за единно плащане, вероятно ще започнат да се прилагат от 1 януари 2013 година, така както това беше първоначално планирано. Както всички ние знаем, реформата на ОСП може да се осъществи а, при а, устойчиво производително конкурентно способно замеделие, което е значителна дейност, а, така че да бъдат задоволени а, потребностите от хранителни доставки в Европа. Ние се нуждаем от общо решение. Особено, що се отнася и до сигурността на хранителните доставки в световен мащаб. Именно за това стандартите, кодекс Алиментариус, имат изключително значение за европейските граждани. гарантиращи добрите практики в търговията с хранителни стоки. Стандартите, залегнали в кодекса, са тясно свързани с международната търговия а, с хранителни стоки. Имат а, последствия и а, за развитието на европейската търговия. По време на първото полугодие на 2012 година датското председателство извърши отлична работа в тази сфера, свързана с международните стандарти и засили въздействието върху тази важна сфера. Тъй като Кипър има ограничени ресурси, ние помолихме датското председателство да ни подпомогне в нашата дейност и през второто полугодие на 2012 година. Обеден съм, че датската група ще продължи да отстоява интересите на Европейския съюз и е, гарантира високото качество, качество на хранителните е, стоки. Друга важна а, е, хоризонтална тема прилагането а, на Лисабонския договор. А, става дума за преразглеждане на предложенията на комисията относно диф Ограничението между основните актове, делегираните актове и изпълнителните актове. Нашите институции предприеха неформални тристранни срещи по различни теми. Разгледахме най-отдалечените райони, малките острови в Егейско море, биологичното земеделие – Смятам, на базата на 20-месечен опит, че нашите институции ясно осъзнават значимостта на тази тема и знаете, че съвета отделя по-специално внимание и на създаването, гарантирането на еднообразни условия за изпълнение на всички законодателни актове на Европейския съюз. Що се отнася до най-отдалечените райони, беше проведена тристранна среща в рамките на датското председателство и Европейския парламент и съвета успяха да, да обсъдят все още висящи въпроси. След тази тристранна среща обаче не бе отбелязан напредък в съвета и е, ние е, твърдо възнамеряваме да продължим усилията в тази посока, така че да се постигне решение още в рамките на нашето председателство. Е, това успоредно с въпросите свързани с малките егейски острови. Що се отнася до биологичното земеделие, приветстваме усилията, положени от датското председателство, което в рамките на три неформални срещи обсъдиха, обсъди пътищата, водещи до компромис на първо четене. Повечето от въпросите бяха решени, но независимо от това установихме значителни различия между двете институции по две теми. И въпреки, че датското председателство предложи помирителни а, споразумения, Европейския парламент не бе в състояние да приеме на първо четене а, тези предложения. И макар, че 18 месеца след представянето на предложението Европейската комисия все още няма резултати и трябва заедно да търс, търсим изход от това положение. Кипърското председателство а, възнамерява да положи всички усилия, за да се постигне по решение по всички тези въпроси и със сътрудничеството на Европейския парламент трябва да се приемат решения по тези въпроси. Що се отнася до а, стандартите, а, свързани с пазарите, ние сме а, съгласни с тези предложения. По другите два нерешени въпроси са конкретни пазарни правила и посочване на мястото, географското указание и контрола на продажбите е, знаем, че това е, са важни въпроси за Европейския парламент и ние ще ги обсъдим в рамките на реформата на ОСП. А що се отнася до насърчаване на земеделските продукти, това е изключително важен инструмент, гарантиращ конкурентоспособността на хранително-вкусовата промишленост и на селското стопанство. Ето защо Кипърското председателство ще подкрепи изцяло политиката за насърчаване, въведена през юли 2011 година. На втори етап се намира този процес след обнародването от Европейската комисия 30 март 2012 година на съобщение за информация за мерките за насърчаване и информиране по земеделските продукти. Ние приветстваме този процес и съответните законодателни акт мерки, които ще бъдат представени от комисията. Що се отнася до здравето и хуманното отношение към животните, храните за животни, изчакваме, ще очакваме от комисията да представи съответните законодателни инициативи в рамките на кипърското председателство. Тук се включва и предложението за реформиране на разпоредбите, свързани с животновътството, тяхното кодифициране, защото тези разпоредби са разпръснати в множество законодателни актове. Усилията на комисията са насочени към правилното разработване на тези мерки, правната яснота и успешното им прилагане. Съгласно Лисабонския договор, този законодателен акт трябва да се впише в обичайната законодателна процедура, е именно съвместното взимане на решение от парламента и съвета. Второто предложение, свързано с производството на хранителни стоки, обхваща правила за здравословни е, здравословна продукция на храни. Този пакет е един от най-важните елементи за преминаване продукцията от фермата на масата на потребителя. Европейския парламент и съвета по този пакет искат, са изискали от комисията доклад по тази тема три е, години след е, въвеждането на мерките. И този доклад е, беше разгледана от съвета и парламента през 2009 година. Въз основа на нашите коментари и допълнителното обсъждане на въпросите, надя... ние се надяваме а, е, скоро да се а, е, достигне до предложение за а, преразглеждане на а, тези текстове. В течението на месец октомври ще бъде направено това предложение, което се надяваме да бъде по-ясно и по-опростено. Разпоредбите би трябвало да доведат до намаляване на бюрократичната административната тежест и увеличаване на равнището на защита на потребителя. Третото предложение, което е и най-амбициозното, е, е свързано с е, нов глобален проект за е, здравето на животните. То ще се впише в поредица от предложения по различни аспекти. И с това законодателство се надяваме да бъде приложен общия е, принцип, е, че е по-добре да се е, приложат превентивни мерки. Възможно е да се забави внасенето на този изключително важен пакет от законодателни мерки, но горещо се надявам, Европейската комисия да го внесе в рамките на нашето председателство, така че нашите две институции да могат да разгледат този текст. в различните сектори, включени в хранителната верига така както направи това датското председателство с а, различните мерки за проследяемост. И а, нашето председателство се надява, че ще а, сътрудничи успешно с парламента в конструктивен дух до постигане на правилни решения. Господин председател, в заключение искам да ви уверя, че кипърското председателство ще направи всичко възможно в едните месеци, за да се проведе от, откровен диалог между нашите две институции, който ще бъде основата на балансирани споразумения през второто полугодие на 2012 година и след тази дата. Благодаря ви за вниманието, господин председател. Оставам на вашето разположение, за да отговоря на евентуалните въпроси. Грация, президента. Благодаря ви. Благодаря, Софоклес. Програмата е амбициозна. Ние вече виждаме съществени резултати За мен беше приятно да чуем за важността, която председателството на Кипър обръща на привеждането в съответствие на ОСП с разпоредбите от Лисабонския договор. Унгарското, полското и датско председателство работиха в тази посока. Надявам се, че ще се постигне съществен напредък по време на кипърското председателство. Очакваме да се гласуват първите шест текста за привеждане в съответствие с договора а, от Лисабон. Повече от 95% от гласовете са в подкрепа. Благодаря за встъпителното ви изказване. Сега ще дам думата на желаящите да се изкажат. Ще започна с Алберт Де, след това Луиш Каполо Сантош. Благодаря много, господин председател. Господин министър, изпълняващ длъжността председател на съвета, искам най-сърдечно да ви благодаря за това, че сте гост на Комисията по селско стопанство. Въпреки, че не много колеги са в залата днес, това не означава, че не проявявате интерес, а по-скоро, че тази седмица изтича крайния срок за представяне на изменения и много от колегите са заети в изготвянето или подкрепата за различни изменения. Аз подкрепих 75 изменения само по втория стълб. Това означава, че законодателните предложения на Европейската комисия няма да могат лесно да минат без изменения в комисиите и в парламента. Целта е да се подобри предложението на комисията. Нещо, което малко ме подразни, беше съобщение за печата от съвета, в което се посочваше, че Кипър е единствената държава, която приветства законодателните предложения, така както са представени. Всички останали държави членки са изразили критични бележки. Трябва да отбележим, че има предложения от Европейската комисия, които ни отразяват а, а, практиката и не могат да се прилагат в сегашния се вид в цяла Европа. Искам да ви пожелая от името на НП успех през следващите 6 месеца. Това ще бъдат много важни 6 месеца за бъдещето на ОСП от 2014 година нататък. Сега ние вземаме решение Намираме се във важен етап на вземането на решение. Надяваме се, че целият пакет ще може своевременно да се приложи. Аз закъснях малко и не зная дали сте поставили този въпрос, но искам да чуя каква е вашата оценка, какво е мнението ви. Считате ли, че финансирането на ОСП след 2014 година че решението в това отношение ще бъде прието през следващите 6 месеца. Това е нещо важно за нашата комисия. Окончателното гласуване ще бъде възможно едва след като сме наясно какво финансиране ще бъде заделено от Европейския съюз за ОСП след 2014 година. Политиците винаги правят обещания. Едно от нещата, които аз обещах на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 че ние ще настояваме да сме наясно колко средства са заделени, като се има предвид, че се предвижда 20% съкръщаване а, на предлаганите помощи и също време 30% увеличение на изискванията към фермерите. Не трябва да се допуска драстично намаляване на средствата, защото всички тези изисквания трябва да се спазват. Отнемането на тези средства, настояването за повече екологосъобразни мерки ще изисква от фермите същевременно да правят повече а, разходи, за да се съобразят с тези изисквания. Ние всички искаме да има устойчиво земеделие, но а, все пак не трябва да се правят а, налудничави предложения. В крайна сметка това ще доведе до намаляване на производството в Европа. Има половин милиард души, които живеят в Европейския съюз, които трябва да бъдат изхранвани, плюс това трябва да се предлагат хранителни изделия и на международните пазари. Ние вече сме в контакт с някои от вашите сътрудници и очакваме да продължим доброто ни сътрудничество и в бъдеще. Благодаря, Алберт. Сега Луис Каполо Сантос ще има думата. От името на моята политическа група аз също бих искал най-сърдечно да приветствам с добре дошъл министъра в нашата комисия. Искам да ви пожелая пълен успех по време на вашето председателство, което започна с някои положителни признаци. Техническите дипломатически е, сътрудници изразиха е, някои безпокойства. Те работиха в тясно сътрудничество с е, датското председателство, както и с представители на политическите групи от Европейския парламент, защото целта е да се следва стратегия, която се ползва от подкрепата на парламента. Аз съм убеден, че като депутати ние ще можем да ви се отплатим за този жест на добра воля. Аз като цяло приветствам приоритетите на кипърското председателство и поставянето на акцент върху тези регламенти, които са най-непроблематични, най-трудните въпроси за преговорите се оставят за по-късен етап. Искам да споделя безпокойството на моя колега Дес за финансирането на ОСП. Начина по който ще се разпределя средствата е много важен. Ние трябва да постигнем възможно най-бързо политическо споразумение по най-спорните политически въпроси това, разбира се, трябва да включва и въпроса за разпределенето на средствата. Ако постигнем напредък в тази а, област, а, а, няма да блокираме другите въпроси. Искам да разбера какво е вашето мнение по въпроса за разпределенето и преразпределенето на финансовите средства. И какъв е списъка на вашите политически приоритети, за да има успех вашето председателство. Надяваме се, че в края на този 6-месечен период ще можем да ви приветстваме отново, за да ви поздравим с успеха. Мишен Данта, след това Джовани Лавия има думата. Мишел. Благодаря, господин председател. Е, господин председател на съвета, благодаря ви че приехте да ни представите тази програма, в която виждаме твърдо намерение да се стигне до напредък, до успешен резултат по тези важни теми. Преди ОСП бих искал да се върна на въпроса за превеждането в съответствие с Лисабонския договор – защото парламента е очертал насоки, преговарящите твърдо се ангажират. Парламента прие на практика единодушно тези основни насоки и всъщност можем само да разчитаме на вас, господин председател на съвета за да се постигне напредък Що се отнася до Лисабонския договор, по силата на неговите разпоредби, парламента участва в процеса на взимане на решения и наистина тук ни е предоставен много важно място. Но светът значително се промени от приемането на ОСП. И управлението на пазарите не е достатъчен елемент, гарантиращ видимост и сигурност за нашите производители. Ние се намираме в период, в който няколко големи държави преразглеждат политиката си в селското стопанство, включително и държави, които бяха смятани до неодавна за развиващи се, а Бразилия, например, в момента предприе значително увеличение на бюджета си, предназначен за селското стопанство. В САЩ последните данни, които се предоставят, са значително по-високи от това, което беше първоначално обявено и САЩ преразглеждат средствата, които предоставят на селското стопанство значително завишени. И именно сега би било крайно неуместно Европейския съюз да ни изостави една политика за управление на пазарите, така че да защитава производителите, а също така и да а, закриля, да защитава а, потребителите. Защото наистина а, изключително се увеличават цените за потребителите, а не тези, които са за производителите. Е, много силни колебания. Вижте какво се случи по време на кризата с млякото силното увеличаване на цените на преработената продукция и потребителите в крайна сметка се принудиха да променят обичайното си отношение, поведение в, по отношение на хранителните стоки. Европа не може сама да действа в една сфера, а трябва да отговори на изискванията на 21 век, не на 20. Благодаря, Мишел. Джовани Лавия. Благодаря. Аз също бих искал да благодаря най-сърдечно на Кипърското председателство за информацията, която ни беше предоставена за това какво можем да очакваме през следващите 6 месеца вие ще председателствате съвета по селско стопанство. Искам да се спре на два-три въпроса, които са особено важни за нашата работа по реформата на ОСП. На първо място става дума за нещо, което не е в компетенциите на, пряко на министър Але Трарис. Става дума за ускоряването на работата в съвета по многогодишната финансова рамка. Ние заявихме в нашата комисия, че няма да допуснем окончателно гласуване в парламента, докато няма решение за многогодишната финансова рамка. Чуваме някои слухове след контакти с, между парламента и съвета и тези слухове не всички са позитивни. От една страна е ясно, че последната част от датското председателство не доведе до напредъка, който очаквахме, а по-скоро бяха изложени аргументи, имаше дебат, но не успяхме да постигнем напредък по конкретните цифри. В съвета на финансовите министри, съвета по общите въпроси, нещата стоят по същия начин. Има също проблеми с много, финансирането на многогодишните програми. Ситуацията е много трудна и би могла да доведе а, до не спазване на сроковете за реформата на ОСП. Затова трябва да се постигне съществен напредък своевременно по практическите аспекти. Вие подчертахте а, въпроса за привеждане в съответствие с а, разпоредбите на Лисабонския договор. Може би в това отношение а, преди 18 месеца нещата не тръгнаха чак толкова добре и ние все още не сме стигнали до окончателен резултат. По време на полското председателство проведохме много срещи в опит да постигнем съгласие по привеждане в съответствие с Лисабонския договор на ключови регламенти за ОСП, но не беше постигнат съществен напредък. Всичко това може да има отрицателен ефект върху графика за реализиране на реформата в ОСП. Нещо, което виждаме вече в средносрочен план е, че се правят много промени а, чрез а, предложения за изменения. Има конкретни технически а, въпроси, свързани с а, ОСП, но ние трябва наред с това да работим и по въпросите, които трябва да бъдат приведени в съответствие с Лисабонския договор. Сега имаме график, е, който ни кара да действаме бързо по всички тези а, е, аспекти. Разбира се, казах, че има и някои технически въпроси. Относно хоризонталните въпроси, аз а, е, бях докладчик по тях и в това ми качество започнах оформянето на нашата позиция. Също имаме доклада Лайн, доклада ДЕС, в които подчертахме, че спешно трябва да се приложи упростяване. Има доста въпроси, свързани с упростяването, с системата за ранно предупреждение, предупреждение, което ще намали риска за фермерите, те да не бъдат наказвани а, поради някои а, неволни грешки от тяхна страна. Освен това, наказанията трябва да са пропорционални. Ние обсъждахме тези въпроси в Комисията по селско стопанство. Не бихме искали да има прекомерен акцент върху санкциите, особено когато става дума за неволни грешки от страна на фермерите. Защото понякога фермерите не са напълно запознати с законодателството, поради което допускат грешки. От друга страна обаче трябва да се държи сметка и за преднамерените измами, които трябва да се преследват. Аз съм убеден, че съветът, председателството на съвета ще работят в сътрудничество с нас през едните месеци. Ние слушахме тримата координатори. Сега можем да дадем думата на Йоргус Папастанкус, заместник председател на Европейския парламент, след това на госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателят на съвета. Прочи. Благодаря на министър Алетрасис за неговото изложение. Е, изцяло подкрепям това беше казано от координатора на НП Алберт Дес. Ние се нуждаем от силна политика в областта на селското стопанство. Необходимо е да се намали бюрокрацията, и считам, че вие бихте могли, господин председател, да вземете първите мерки в това отношение, така че в бъдеще да имаме едно ОСП, която е, е ясна, лесна за прилагане. Съгласен съм с казаното от е, господин Джовани Лавия за въпроса за привеждане в съответствие с е, договора от Лисабон. Има някои институционални аспекти, но това приспособяване не е въпрос е, само на междуинституционално сътрудничество, а е въпрос, който се налага от който налага истинско сътрудничество е между институциите. Господин Данта говори за външните аспекти на ОСП. Това е също важно измерение. Искам да допълня обаче още нещо. Вчера обядвах с заместник-председателя на парламент с представители на Новозеландския парламент, е, с е, председателя на е, Камерата на представителите на Новозеландския парламент. И говорихме за износа и някои от продуктите, които изнасяме, например виното. Когато говорим за Нова Зеландия, една много близка приятелска страна, Там, например, не може да се поръча човек европейски вина в ресторантите, затова аз имам някои съмнения относно а, сътрудничеството ни с някои страни. Когато говорим за бързо развиващите се економики, те също трябва да поемат своята отговорност в сферата на земеделието на световните пазари. Не само Европа трябва да прави непрекъснато отстъпки в селското стопанство. Искам да отбележа, господин председателю, че в Комисията по селско стопанство ние започнахме работа доста преди Кипър да поеме председателството. Министърът тук говори за приемствеността между датското председателство, сега кипърското председателство. Аз считам това за важно да има такава приемственост между председателствата, ако искаме да има добър е, управленски резултат. Нещо друго. което стана ясно днес, е, че Кипърското председателство иска да работи за повече демократична легитимност Трябва да се има предвид, че Европейския парламент е със законодател по процедурата за съвместно вземане на решение. Трябва да има взаимно уважение между институциите. Парламентът ще бъде съюзник за едно успешно председателство. И именно така трябва да бъде. Надявам се, че говоря от името на всички членове на нашата комисия, че по време на вашето 6-месечно председателство ще има взаимна подкрепа и солидарност в интерес на ОСП, която трябва да бъде в услуга на предоставяне на качествени стоки на потребителите. Председателят благодаря на госпожа Магинес. Ставам думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на представителя на председателството за това, че тук днес, за да разясни програмата на председателството. Много неща могат да бъдат казани за реформата на ОСП, е, но е, ще се огранича до няколко коментара. Подкрепям казаното от колегите. Сега по отношение на бюджета. Смятам, че е, като цяло селските стопани проявяват много търпение към нас, но ние непрекъснато искаме от тях повече. Искаме повече екологични мерки. А пък същевременно а, намаляваме все повече средствата за тях. Има някои притеснения в областта на млечния отрасъл в момента, а, иначе в останалите отрасли нещата са сравнително стабилни, но все пак трябва да имаме предвид а, това и да използваме и се надявам, че вие ще използвате своите ресурси в съвета в по-широк план – за да се погрижите за фермерите. И така, също искам да се присъединя и към казаното от колегата Данта за случващото се по света. Защото е важно как си сътрудничим и с трети страни. Няма да коментирам по всички подробности на реформата, но нека да направя още един коментар за хуманното отношение към животните много важен е този въпрос. Винаги, когато вземем решение за хуманното отношение на животните, те е, имат пряко отношение върху ежедневието е, на селските стопани. Друг важен въпрос е свързан с фуражите. И тук навлиза въпроса с генномодифицираните организми и е, също е, недостига, на, недостига на протеини. Ето, например, в Китай се купуват фиражи, извинете, фуражи, без да се безпокоят потребителите за неща, за които се безпокоят европейските потребители. А, тук се засягат а, въпроси важни за гражданите и а, въпроси принадлежащи на портфейла на комисаря Чолош. Комисар Дали, извинете. И още нещо по отношение на електронното обозначаване за проследяване на овцете. Това също е важен въпрос. Ясно е, че председателството във втората половина на годината винаги е по-трудно е, тъй като започва с периода на отпуските, така че от началото не се работи толкова много. Е, опасявам се, че е, председателството специално едва ли ще може да излезе в отпуска лятото, защото има много работа. А, трябва да се постигне една реформирана политика в областта на селското стопанство до 1 януари 2014 година. Благодаря, Мерият, е, господин Агния. Е, благодаря, господин председател. Откакто ме избраха през 2009 година сеси, казвам, сега нещата са по-различни. Е, разполагаме с съвместно вземане на решение и сме по-силни и наистина сме с законодател. Ето обаче днес на първото заседание е, с министъра от Кипър, представителя на председателството, какво виждам? Огледайте се само 8 са депутатите в залата. Същевременно представителите на комисията и на съвета са многобройни. Само погледнете тук до мен. Така че а, е, а, е, трябва да се отбележи а, това отсъствие и не, не пропускайте да забележите и отсъствието на зелените. И е, моля, господин Алетрарис, не приемайте моя комисар лич, е, коментар лично, но честно казано, доста се съмнявам, че една такава миниатюрна държавица някъде в Средиземноморието може да се занимава с европейското селско стопанство. Познава ли изобщо Кипър предизвикателствата, свързани с а, снежните бури, с сланата и прочие? А, доста тежка ще ви е работата и е, дъчаните изостанаха и въобще е, няма равнопоставеност между председателствата, защото винаги първото председателство за годината има 6 месеца, а на второто му оставят някакви си е, 3 месеца и половина за е, ефективна работа. И на всичкото горе дъчаните поизостанаха в нашата област, така че няма да ви е лесно. Сега по отношение на екологичните системи и а, е, по отношение на постоянното а, е, постоянните пасища. А, аз зададох въпрос на комисаря по, въпрос, а, по този въпрос – и а, е, всичко е записано, само че не изглежда, че той отчел моят въпрос. Е, попитах го, е, екологичните схеми трябва ли да се обвързват с, с зелените зони? Той каза да, само че а, след това нищо не последва. И така искам писмен документ в доказателство. По ОСП се сблъскаме с а, действителността на увеличаващите се цени на собствеността и какво става навсякъде. Управляващите решават да се отнеме земя от селското стопанство. Тук моят колега Кополаш Сантош излезе с компромисно предложение. Нещо като да се избере по-малкото зло. Той каза, не може ли в тези области да се засяват богата и на протеин култури. Добре, но как ще реагира Световната търговска организация? Тук навлизаме в е, необичайни води. Тези селски стопани не само, че не са субсидирани да отглеждат такива култури, ами даже са изнудени за да го правят. Така че, честно казано, трябва да се внимава. Това ще доведе до огромни проблеми в е, Великобритания и ще бъде изключително контрапродуктивно. Задължени са селските стопани да отглеждат три култури годишно. Как ще става това? Представете си, има една малка ферма а, и е, на нея от време на време работят съседи арендатори а, какво ще работят а, а, на, за седмици, така е ли? А, да, ще се разнообрази цвета на полетата, нищо повече. Що се отнася до постоянните пасища? Всички казват, о, тук има опасност да ни забранят а, па, а, да разоряваме пасищата. Я, дайте да си ги разорем още сега, преди да е влезла сила тази мярка. И накрая подкрепям колегата Магинес по отношение на етикетите а, за проследяване на офсет. Благодаря. Благодаря и на вас. Да, има изменения, има и една демонстрация все пак. Не забравяйте, че в момента има а, протест на а, мандраджиите, а, така че а, не забравяйте, че а, много колеги са и там. А, заповядайте. Е, да, вашето председателство започва, а, поема. А, е в доста труден въпрос за Европейския съюз. Същевременно обаче това ви дава отлична възможност да оставите а, следи в историята. Какво очакваме от вас? Ами първо, а, наистина ни е необходима някаква нормалност в работата по реформата и за, за ползата на, за благото на потребителите и за благото на селските стопани. Първо, със сигурност не се запазва същото бюджетиране. Въобще подкрепата е различна. В 15-те държави, по-стари държави и членки подкрепата ще трябва да е по-ограничена, за да може да стигне подкрепа помощ до селските стопани от новите държави членки. Всичко това е включено в условията за присъединяване на тези държави членки. И е необходимо, защото селските стопани казват, вече не можем да разчитаме на стабилни бюджети. Добре, обаче няма как да се дадат повече средства на едните, без да се отнемат някакви средства от другите. Още от самото начало се знаеше, че средствата не са достатъчни за да се покрият очакванията на новите държави членки и че ще се наложи да се отнемат някои средства от старите държави членки. Има твърде много задължения, които се налагат на фермерите, включително и по отношение на околната среда и прочи, все повече се занимаваме с тези въпроси от реформата на ОСП и все по-малко се занимаваме с въпросите на продоволствената сигурност и на доходите на фермерите. Някак си тези неща остават забравени и всъщност селското стопанство става по-малко конкурентно способно. Затова трябва да обръщаме повече внимание на отношенията си с света. правим някои отстъпки във външната си политика, а после тяхната тежест се стоварва на плещите на фермерите. И така. Трябва да разгледаме няколко въпроса. Първо, най-малко благодетелстваните райони. Там, където работят по най-малко облагодетелстваните селски стопани. Те трябва да получават повече помощ. След това, казва се, има твърде много хора, които работят в селското стопанство, но много често в селското стопанство е необходимо да се поддържат а, голям брой служители и работници. И накрая, отношенията ни с съвета и комисията са много добри, е, добре си сътрудничим. Един от моите приятели, който е фермер и се интересува от Европейския съюз, казва, би било а, е, добре да обръщате а, е, внимание на хуманното отношение към фермерите, поне толкова, колкото на хуманното отношение към животните. Виждате какъв е имече на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много, господин Шикерски. Господин Алве и след това ще чуем отговора на министъра. Исках да приветствам министър Летрарис и Кипърското председателство. Благодаря ви много за това, че ясно заявихте, че искате да приключите работата а, по най-отдалечените райони. Става дума за адаптирането на ОСП за, спрямо конкретните особености на тези най-отдалечени райони. Първият важен въпрос тук е свързан с въздействието на търговските споразумения за бананите с страните производителки от Латинска Америка. Участвам в триалога по този въпрос и има споразумение за компенсация за производителите. Има друг въпрос, който се обсъжда в триалога. Става дума за това програмата да стане по-чувствителна, т.е. да има оценки на въздействието, които въздействието, които да са предварителни, особено когато се предвиждат кардинални промени в политиката в областта на селското стопанство в Европейския съюз. Този тип въздействия е, оценки на въздействието ще гарантират, че програмите са адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените райони. И накрая, господин министр, последен коментар. кипърското председателство е поставено в доста деликатна ситуация, що се отнася до производството на мляко и млечни продукти. В момента има свръхпроизводство. Същевременно разходите за производството по структурни причини са доста високи, но поради свръхпроизводството цените са много ниски. Така че селските стопани са отчаяни. Те не могат дълго време да оцеляват с тези ниски цени и високи разходи. Така че е, се надявам, че ще можем да очакваме едно по-активно сътрудничество, за да се гарантира ам, споделянето на, на стойността. Ам, защото повечето ам, печалба отива към края на веригата, а не към производителя. Успех на председателството. Благодаря, господин Алвест. Благодаря на всички колеги. А сега давам думата отново на министъра Летрарис за заключителни думи и отговор. Благодаря ви, Софоклис. Успех на председателството. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, нашата държава приветства предложенията на Европейската комисия като отлична база за дискусия. Дискусия, която предстои включваща усилия за да отговорим на предизвикателството. Кипърското председателство ще осъществи тясно сътрудничество с всички институции, така че окончателните решения да отговорят на стремежите на европейските граждани. Особено това, което искам да подчертая, господин председател, е, Опростяването и свиването на административните разходи. Защото а, ние а, очакваме много от земеделските производители, а всъщност а, а, ги натоварваме с изключително а, голяма административна тежест. и финансовия проект трябва да разпредели справедливо ресурсите между държавите членки и вътре в рамките на държавата. За да постигнем решение, ще разгледаме всички възможности, които стоят пред нас. Но всички ние знаем много добре, че финансовия пакет, основен елемент в преговорите по многодишната финансова рамка. И може би ще се получи забавене в процеса на взимане на решение. Тези които отговарят за селското стопанство в съвета, все още не са обсъдили въпроса за разпределението на ресурсите и изчакват проекта за ревизиране на ОСП, реформата на ОСП след 2014 година. Ние сме запознати с предложението на господин Капула Сантош – и ще продължим да си сътрудничим с вас и на по-късен етап в процеса на тези преговори. Безспорно е, че Европейският съюз един от основните субекти в международната търговия – е, оказва е, влияние и е, реформите на ОСП налагат съответните мерки, така че да бъдат стабилизирани пазарите и с оглед продоляването на кризата. И ние винаги трябва да проявяваме конструктивен дух, да бъдем и агресивни, когато се налага в защитата на европейските интереси. Не трябва да изпадаме в протекционизъм, а да запазим реалистичния дух и в иновационен дух. Трябва да подчертаем различните предимства, които представят производителите в Европейския съюз. Бокс. А, що се отнася до преговорната котия, ние всички разбираме, че а, преговорите по многогодишната финансова рамка оказват своето влияние върху дискусията по реформата на ОСП. Надяваме се че тясното сътрудничество с Европейския парламент и по-специално вашата комисия ще ни позволят да избегнем забавенето и неразрешимите проблеми. В тази котия, на преговорна котия за многогодишната финансова рамка има теми, които а, са свързани с, с стопанската политика и бюджетните аспекти. Искам да ви уверя, че кипърското председателство ще а, спази обичайната институционална рамка за провеждане на тези преговори – и а, е, при взимането на окончателно решение. Що се отнася до хоризонталната е, хоризонталното регулиране, знаете, че по време на датското председателство се осъществи задълбочена техническа проверка и проучване на този въпрос – и а, що се отнася до делегираните актове и изпълнителните, в този дух ще продължим да работим за постигане на решение и изближаване на позициите до ноември или декември тази година. а, няколко от ораторите а, подчертаха ролята на Европейския парламент, а, що се отнася до прилагането на Лисабонския договор. Ние не смятаме, никога не сме смятали, че Европейския парламент има някаква второстепенна роля. Напротив, ние напълно зачитаме принципа за съвместно взимане на решение и пълноценната роля на Европейския парламент. Европейските граждани трябва да имат ясно съзнание, че решения се взимат като се отчита мнението на европейските граждани чрез европейските парламентаристи. Следващата многогодишна финансова рамка ще включи въпросите на ОСП на базата на двата стълба. В противен случай ще е трудно да се напредне, що се отнася до селското стопанство. Именно за това кипърското председателство съобрази своя план график – Кипърското председателство не е за свиване на бюджета за ОСП. И ако Европейският съвет вземе решение за следващия период 2014-2020 година трябва да се свие бюджета, Кипърското председателство ще поиска преразглеждане на този въпрос, опирайки се на други параметри. Що се отнася до екологосъобразното земеделие и е, селско стопанство, датското председателство отдели много време на дискусията по този въпрос. Европейският парламент направи няколко предложения – и ние наистина отчитаме значимостта на тази тема. Разбира се и бюджетните аспекти на този въпрос. Намерението ни е да се върне в подходящ момент на тази дискусия и ще представим нови предложения, нови идеи, отчитайки е, позициите, е, които ще формулира до тогава Европейския парламент. Бих искал да подчертая също така, че Европейската комисия на базата на предложенията, е, направени през май, проявява дух на готовност за компромис и не се съмнявам, че благодарение на добро сътрудничество ще стигнем до постигане на нашите цели. Що се отнася до най-отдалечените въпроси, е, райони, извинете, е, този е, въпрос ни е близко до сърцето на нашето председателство и ние наистина отчитаме значимостта на мерките, които трябва да се предприемат с оглед е, по-специално на е, трудностите, с които се сблъскват тези райони на Европейския съюз. Е, тук съм съгласен с бележката, която направихте във връзка с бананите. Имаше забавяне, но ние ще направим всичко възможно, за да ускорим процесите – чрез постигане на споразумение до края на тази година. И за тази цел се надяваме, че ще можем да обсъдим измененията на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент, като се срещнем и с представители на държавите членки, така че да бъдат постигнати приложими и реалистични решения. Споменахте кризата в, в сектора на лекопреработката, преработването. Съвета е много отблизо следи ситуацията, свързана с лякото и млечните продукти. Тази тема беше вписана в дневния ред на последния съвет в Люксембург. Комисарят Чолош се ангажира да информира едния понеделник министрите по а, последните развития на тази ситуация. Така че комисията възнамерява да предприеме спешни мерки, ако такива се налагат, за да бъде решен този проблем. Е- Подчертавам, също така че ще предприемем всички необходими мерки за решаване на толкова важни въпроси. В един толкова важен отрасъл. Европейската комисия предложи допълнителни мерки за извънредната ситуация, така че да се премине към интервенции на пазара, ако се налага, за да не се стигне до загуба на доверието у потребителите. В понеделник ще бъде обсъждан този въпрос на първото заседание на съвета под мое председателство. За нас този проблем е приоритетен и наистина искаме да се стигне до пакет от мерки с оглед решаване на проблемите на пазара и на кризата. Господин Агнио, наистина Кипър е малка държава с ограничен ресурс. И ние поемаме изключително голяма отговорност, но трябва да ви кажа, господин Агньо, че като сериозни, отговорни хора, ние сериозно и усилено работим, за да отговорим на това предизвикателство. Благодаря ви. Bene. Grazie grazie tutti e voi. Благодаря. Благодаря на всички колеги от Комисията по селско стопанство. Закривам заседанието. Ще се срещнем отново на 3 септември от 3 часа след обед. Желая ви приятна вакансия и внимавайте, работете по измененията, но не пишете твърде много изменения.